Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, мисля, че вече можем да започнем. Преминаваме към нашата следваща точка от дневния ред. Размяна на мнения с заместник председателя на Европейската комисия, господин Катайнен. Той отговаря като заместник председател за програмата за работни места и растеж и с това, разбира се, за сектора а, транспорт и а, големи и важни теми за нас, като а, работни места, инвестиции и конкурентоспособност. В неговите компетенции попада и Европейския фонд за стратегически инвестиции, фонда ЕФСИ. И парламент, разбира се, ще разглежда тези правомощия през следващите месеци. Господин Катайнен ще ни представи целите и мерките на комисията по отношение на туризма и какво възнамерява комисията да направи за бъдеще по тези теми. Много ви благодаря, че от, се отзовахте на нашата покана. Вие винаги сте добре дошъл. Имате думата. Much, благодаря, господин председател. Уважаеми членове на парламента, благодаря, че ми давате възможността да обсъдим редица въпроси. Възнамерявах да се съсредоточа върху FC 1.0 и FC 2.0 и някои други въпроси, свързани с плана за инвестиции. Първо ще ви дам някои цифри, защото, доколкото си спомням, преди година и половина в, а, с вашата комисия се обсъждаше това. Комисията предложи да се използва ефективно ЕФСИ и капиталите в него. Ще ви дам някои цифри от последно време. От началото на ЕФСИ на сам са финансирани транспортни проекти с инвестиции е, на, в размер 11 милиона евро. Тоест за малко повече от година. За транспорт са отделени 11 милиона за ЕФСИ. И ако разгледаме ам, финансираните, става, финансирането е, е възлиза на 2 милиарда евро като собствен капитал и кредити това а, са, и същите пари също получихме и от механизма за свързане на Европа. времено предлагаме да се е, добави още милиард и половина е, за механизма за свързване на Европа, като тази сума да се използва заедно с ЕФСИ за проекти за транспортна инфраструктура. И когато изчисляваме така наречените загуби, Оценката е, че комисията Тран е постигнала много повече, отколкото е загубила. И а, има много повече кредити сега, отколкото се използва EFSI. Имаме голям брой финансови инструменти. И а, това се дължи на а, това, че сме а, установили, че безвъзмезните средства по механизма за свързване на Европа са по-малко атрактивни от финансовите инструменти в ЕФСИ. Ето защо не е толкова смислено да имаме големи суми по финансовите инструменти в механизма за свързване на Европа, ако можем да постигнем същото с ЕФСИ и да имаме по-положителни ефекти. Както знаем, за четвърта поредна година економиката ни се възстановява, но растежа е, е скромен. Средносрочните до дългосрочните е, прогнози за растеж е, не са високи поради недостатъчни инвестиции. Ето защо FC е много важен. Той не променя света, но в най-добрия случай допринася за покриване на една трета от общите нужди от допълнителни инвестиции. Тоест, с една трета облегчава проблемите ни. Разбира се, трябва да се използват и други инструменти. Не става въпрос толкова за липса на пари, колкото и за други структурни е, причини, поради които инвестициите изостават. Резултатите при FC са доста положителни. Не само от гледна точка на цифрите. Инвестициите с помощта на FC е, бяха с 38 милиарда в редица държави членки, използвани за различни цели и и ам, общата сума е 138 милиарда. Освен това, предоставяме и допълнителни инвестиции а, с помощта на ЕФСИ. Той предоставя огромни възможности за изпълнителите на проекти в Европейския съюз, като се е, съчетава това с е, познанията на Европейската инвестиционна банка. По този начин можем да имаме по-интелигентно използване на недостатъчните финансови ресурси и засилване на ключови сектори в европейската економика. Днес е, Транспортното перо на FC включва 16 одобрени транспортни проекта, от които за 5 са подписани споразуменията, като всичко това възлиза на около 8 милиарда. Също така имаме две зелени схеми за морски транспорт, които са получили предварително одобрение на, банк, на инвестиционната банка с възможност да се предоставят допълнителни 3 милиарда и половина. По този начин се подобрява сухоземния достъп до пристанища в Испания, влакове за регионални в регионални влакови маршрути в Италия, в Полша и Обединеното кралство, както и важни проекти за публично-частни партньорства в Словакия и редица други е, инфраструктурни фондове за инвестиции в цяла Европа. Също така сме разработили инструменти за да може инвестиционните проекти да достигнат до реалната економика. Има Европейски разпределителен център за инвестиции, който предоставя пълна картина и техническа подкрепа. Изпълнителите на проекти се ползват от тази подкрепа, за да могат да получават финансиране или консултации за различните видове източници финансиране. В този разпределителен център вече е обработил 257 искания от 28 държави членки. Уебсайта на този разпределителен център е един много добър портал, който ви съветвам да погледнете, защото на него има качена много информация и можете да препратите тази информация във вашите избирателни региони. Ако хората се нуждаят от техническо подпомагане. И, и ако администрациите или частните дружества се нуждаят от допълнителни консултации, тази информация може да бъде извлечена от вебсайта. Той функционира много добре. Освен това, голям брой от тези искания идват от частния сектор. Той е показал ясно, че за да се подобри качеството на проектите, е необходима информация, която да идва от нашите служби и тя се подава чрез портала. друго, полезно, друг полезен вебсайт е, Европейския портал за инвестиционни проекти, където са представени 121 проекта от различни държави членки. Това е като онлайн служба за срещи, където се осъществява връзката между изпълнителите на проекти и инвеститорите. И четири от пете най- от всички проекти в областта на транспортната инфраструктура с зелена насоченост. Така че посетете вебсайта на портала. Аз съм пътувал много в Япония, в Сингапур и в други азиатски държави и всеки път, когато отивам там, се срещам с бъдещи инвеститори и е интересно когато а, те ми казват, че вече а, е, познават този портал за европейски инвестиционни проекти. Много от тях го посещават редовно, за да намират най-интересните проекти. Инвеститори в Хонг-Конг дори споменаха конкретни проекти, за които са разбрали от портала. Така че а, Можете да го погледнете и да предадете посланието в избирателните си райони, а, че ако има планирани инвестиции от частния сектор или планирани проекти, те могат да бъдат изпратени на нашия портал и по този начин а, да бъдат видими а, за целия свят. По този начин се увеличава конкуренцията между инвеститорите и е, това има благоприятен ефект върху самите инвестиции. Това е много полезен инструмент, но не е достатъчно използван до тук. Затова се обръщам към вас да разпространите информацията за него, а и да посетите самия вебсайт. Сега искам да поговоря за инвестиционните пречки и как могат да бъдат преодоляни те. Знаете, че инвестициите на, не, са, за инвестиции са, не, е необходима една ясна, предвидима и стабилна регулаторна среда и е, са предвидени конкретни стъпки е, за последните две години, които са изключително важни за транспортния сектор. Евростат и е, Центъра за експертиза към инвестиционната банка публикува насоки на 29 септември, разясняващи определени аспекти от националното счетоводяване по отношение на публично-частните партньорства и как се разглеждат техните счетоводни баланси. Освен това сме намалили капиталовите такси за е, застрахователните инвестиции, което е, представлява намаляване на капиталовите такси на някои застрахователни дружества с около 30%, ако тези дружества инвестират в ам, инфраструктура и това може да доведе до нови законодателни изменения за е, регулацията за платежоспособността. Също така, разглеждаме възлагането на обществени поръчки, контрола над е, тях и възможността да се премахнат пречките, предвид е, и, и изискванията за капиталовите инвестиции. На ниво държава членка комисията води структуриран диалог с държавите членки в рамките на европейския семестър, за да се идентифицират пречките. А, също така комисията отправя препоръки за конкретните държави, за реформи в областта на инвестициите, които са необходимо условие за поддържане и увеличаване на нивата на инвестиции в държавите членки. На следващо място FC 2.0. ЕФСИ и инвестиционния план бележат е, началото на една промяна в културата за европейско финансиране, за оптимизиране на финансовите ресурси и привличане на частни инвестиции за финансиране на инфраструктура, иновации и МСП в Европа. Ето защо комисията предлага да се разшири ЕФСИ, продължителността му и финансовия му капацитет увеличението е, ще доведе до мобилизиране на половин трилион евро инвестиции до края на 2020 година. Инструмента за свързване на Европа с е, бюджет 155 милиона евро е предвиден. Също така ще има увеличаване на този инструмент с безвъзмезни средства, възлизащи на 400 милиона. Освен това, в бъдещето ще се правят устойчиви инвестиции в различни сектори, за да се е, спомогне за достигането на целите от КОП-21, преход към ресурсоефективна економика с ниско използване на въглерод. Също така се разглеждат нови финансови продукти и решения и се предоставя целенасочена подкрепа за новите индустрии във всички държави членки, за да се а, изчистят сегментиран, сегментираностите на транспортния сектор. Различни финансови инструменти съществуват за подкрепа на цифровизацията в тази област, например Европейската система за управление на ЖП трафика в ЖП сектора и декарбонизацията. Но много от тези проекти не могат да се финансират изцяло от ЕФСИ или финансови инструменти. Затова комисията предлага да се обединяват безвъзмезни средства, финансови инструменти, включително тези по ЕФСИ, частно финансиране и тя предлага да се направи прехвърляне от милиард и един милион от механизма за свързване на Европа за такива обединени проекти. Също така много поли, поли, проекти са в съответствие с политиката ТНТ, като се цели още веднъж обединяване на различни финансови е, източници, за да се попълнат недостиците в инвестиции и по този начин е, с един изстрел убиваме два заека. Също така ще се улесни премахван, а, преминаването от а, държавно финансиране към обединено финансиране, включващо и частно финансиране. Обединяването на финансови инструменти ще увеличи, ще ускори изпълнението на проектите и ще ги направи по-целенасочени. Също така комисията работи за географски баланс за да се гарантира, че инвестиционният разпределителен център е проактивен при изчистването на и ускоряването на изпълнение на подготвени проекти. И така, уважаеми членове, ще спра до тук. Накрая ще кажа, че най-голямото предизвикателство с FC е липсата на познаването на този фонд. Много държави членки и хората, които би трябвало да знаят за FC, не, не го познават достатъчно добре. Аз съм пътувал много в държавите, винаги говоря за него, но вие сте тези, които познавате най-добре вашите инвестиции, администрации, частния сектор и също така организирате събития за увеличаване на осведомеността, които са много полезни ясни и ви благодаря. Ви благодаря, господин заместник председател. Сега, преди да преминем към въпросите и дискусията, бих искал да приветствам една група от Баден-Вюртенберг, Германия. Те са от Министерство на транспорта и присъстват на нашия дебат. Добре дошли при нас днес. Und da Herr Katain nachher nach Indien fliegt, Господин Катайнен лети за Индия, така че нямаме толкова време. Заместни координаторите ще говорят, ще казват по 3 минути, а членовете на комисията по една минута. Господин Вин Благодаря, господин председател. Това, че господин комисаря днес лично а, а, ни посещава тук в нашата комисия, и аз като а, председател също искам да се изкаже и господин Питман също. Първо по ЕФСИ. Вие с право отбелязахте тези средства, които възлизат на 2,2 милиарда са предвидени и 1,1 милиарда инвестиции вече. Въпреки това, все пак трябва и ние да предложим нещо съвместно с Хоризонт 2020 година. Т.е. ние също тук в комисията трябва да насочим средства от, към ЕФСИ. И това няма да дойде нито от селското стопанство, нито от фонда за сближаване, а от нашата комисия транспорта, туризма. Трудно беше началото, разбирам го. Всичко това а, много добре звучи, което представяте. Може би ще има информация всем наскоро, а, а, нали, вашите проекти, които вече са реализирани, но е хубаво да се отбележи, че началото не е било леко. Нуждаем се от един специален модел, за финансиране с а, заеми, кредити. Тъй като инвестициите в инфраструктурата а, не се изплащат, не се възвръщат толкова бързо. Да речем, ако се изгражда една ЖП отсечка 100 км и така нататък, трябва да се съберат средства от различни а, а, фондове. А, вие споменахте е, сливането, блендинг, сливането на различни инструменти. Добре, ако желаем, например, екологосъобразна инвестиция, то тогава трябва да помислим по какъв начин ще се съберат, наберат средствата. искам да спомена един голям проект в Лиеж, с изграждането на метро, но общината е много задлъжняла и така не се отпускат средства. Ако да речем държава или а, а, община иска а, да кандидатства за някакъв а, проект, обаче, например, държавата Белгия и много високи дългове, как общината ще получи, ще получи ли тя изобщо финансиране? Сега вие споменахте за блендинг, за смесването на различни инструменти. Да, обаче това дали ще е достатъчно? Например, обединяване на средства в самия фонд FC или с външни, защото самия фонд е смесване на различни финансови инструменти. Не знам дали правилно ви разбирам. Вие казахте, че 27 държави членки участват във фонда. Коя е обаче държавата членка, която не участва? А ако това е Обединеното кралство, значи всичко е добре. Обаче ако това не е Обединеното кралство, искам наистина да ми кажете, коя е държавата, която не участва във фонда. Да, трябва да спазвам времето. И а, е, как ще се отрази Брексит? върху фонда. Давам си сметка, че комисар няма да може да отговори на всички въпроси, но все пак проектите, проектите FC са много важни. Например, не бива средства към момента да се отклоняват в Обединеното кралство. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Напълно разбирам вашите отговорности, вашата роля и работата. Знам, че вие трябва да представите проекта и то в неговата най-добра светлина, но позволете ми да представя и няколко по-критични бележки, и то по транс... сектора транспорт. Първо три неща. Географското разпределение. Ам... Нашия доклад също се отбелязва, че когато имаме частно инвестирани проекти, то естествено, че се очаква по-добра възвръщаемост. Това е логично. И, например, ако става въпрос за транспортни проекти в по-богати страни с по-високо БВП, то естествено възвръщаемостта ще бъде по-бърза. Ако обаче е, говорим за подобни проекти в, като в Източна Европа, например, където и аз съм от Източна Европа, то тогава ситуацията е малко по-сложна. Политиката за транспорта се а, е, разработва от години наред, а, е, различни механизми, а, е, но трябва да се даде сметка, че не можем да очакваме високи приходи от подобни инвестиции в сектора транспорт. Сега виждаме, че нещата се задвижиха, по-добре по е, се реализират проектите и могат вече да се очакват по-добре приходи. Така че не може само да се а, е, е, гледа а, на географското разпределение на, на, транс, на проектите, но също така и различните видове транспорт и така нататък. Сега, частните партньорства, публично-частните партньорства. Със сигурност вече Латвия участва в проекта и доколкото знам, при няколко седмици Европейската инвестиционна банка е одобрила един латвийски проект. И, например, искам да дам също така един е, пример, положителен пример е, как добре се реализират проекти, инвестирани от фонда за сближаване и от структурните фондове. Тоест, това е всъщност вече така наречения блендинг или смесване на различни финансови инструменти, сливане. Когато имаме конкретно планиране, то тогава имаме и сливане на различни финансови инструменти. Така че хората сами стигат до тази идея. И разбира се, когато имаме а, задължения, то тогава сливането на инструменти е също много положител, играе много положителна роля. например, имаме община, която има задължение и така нататък, то а, тя не може изцяло само да разчита на кредит от банките да речем, тук трябва да се планира дългосрочно, например, за следващите 15 години. Така че нека да създадем една прозрачна а, система, която да бъде а, прията и подкрепена също така от а, обществеността. Благодаря ви, Гизина Майснер има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, че дойдохте днес при нас. Разбира се, че вие ще защитавате ЕФСИ вашата задача не е лека тук в нашата комисия, защото вие взимате парите всъщност от ЦЕФ, от механизма за свързване на Европа, а ние се нуждаем от средствата по, по ЦЕФ. Така че а, ние всички се стремим към едно а, устойчиво развитие. Вие сам го казахте, устойчиво развитие на тези а, проекти. А, по механизма за свързане на Европа, ние всъщност се опитвахме, например, да обвържем средствата с държавни облигации. И по този начин да намерим наистина добри инвеститори. В Азия, например, имаме такива случаи. При вас как стоят нещата в FC? Имате ли вече примери за такива прилични до добри инвеститори за вашите проекти и дали тези проекти са устойчиви? Вие също помолихте за нашата подкрепа. Да, разбира се, с удоволствие в нашите региони, в нашите избирателни секции. Ние също ще представим фонда. Но имате ли представа вече какви са проектите? Аз съм германка, при нас и в други страни твърде малко са проектите, които се инвестират, проекти свързани с а, а, вътрешно корабоплаване, железопътен инфраструктура. И това са за нас всъщност устойчивите проекти в сектора транспорт. Какво трябва да направим, за да по привлечем инвестиции? Какво трябва да направим ние в нашите региони? Господин председател, аз имам още една минута, може да я подарите на следващия колега. Председателя, ами аз трябва да преценя. Мея Килюнен. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин заместник председател Катайнен за отзоваването ви на нашата покана. Ние сме изправени пред различни, различни предизвикателства в Европа, в а, сектора а, по транспорт, а, Стремим се към нулеви емисии от транспорта, така както беше договорено в Париж, така че много работа ни предстои. Особено когато говорим също така, трябва да подкрепим в тази връзка и а, железопътния транспорт. И трябва да си дадем сметка, че проектите по EFSI са реализирани и те възлизат само на 6%. И въпросът ми е към вас, господин комисаря, дали можете да насочите финансирането на проекти, които наистина да са от от такова значение, че държавите членки да реализират целите по, от Парижкото споразумение, т.е. едно устойчиво развитие в сектора транспорт екологосъобразно. Подновяване на инфраструктурата, екологосъобразни транспортни средства и, разбира се, облегчаване на а, мобилността сред гражданите, което към моменти все още не е, е факт. Кали Мадели има думата. Благодаря. Здравейте, господин Катайнен. От а, доста време подхода на инвестиционната банка отговаря на нашите идеи, на еколозите и на нашата политическа група. Но изглежда този подход се е променил за последната една година. Един пример е летището в Осло или Копенхаген – които не са едни от най-бедните региони в Европа. А да не забравяме, че Европа отговаря за глобалните емисии, 18% от емисиите от въздухоплаването. Знаем, че прогнозите за този сектор е той да се разраства, както и процедурите, е, за които ЕКАО реши в Монреал, не съответстват на целите по КОП-21 и с Парижкото споразумение. Първият ми въпрос – как комисията обосновава политиката си за разширяване на летищата, предвид целите за въглеродните емисии до 2030 година? Това беше първият ми въпрос. Втория – нещо, което и колегите споменаха. Когато гледам първите подбрани по FC проекти, от 8 проекта, 3 са за строителство и разширяване на автомагистрали в Италия, Словения и Франция. И ако държавите членки не играят по правилата. Аз мятам, че и инвестиционната банка не го прави, а избира да инвестира в шосейния транспорт, а ние искаме да имаме интелигентни инвестиции в ЖП транспорта, речния транспорт, мултимодалността. Това са начини, устойчивите начини за транспорт и да инвестира в нови технологии госпожа Мулш напомни, че проектите, които се избират, трябва да са устойчиви и въпросът ми следователно е прост. Комисията ще припомни ли на инвестиционната банка, че трябва да избира проекти, които да отговарят на мандата, който сме и възложили? Благодаря. Благодаря ви. Сега Маркус Пипър има думата и времето за говорене е една минута. Имам половин минута от а, Ванденкамп. Ще бъда кратък. Да, значи ще говоря малко по-дълго. Благодаря. Напълно а, си даваме сметка, че към момента вече четете, текат редица проекти, а, на лице е прозрачност. Въпреки това, е, държавите членки възприемат по различен начин новия инструмент. Е, освен това и лихвите са ниски, т.е. нуждаем ли се от ЕФСИ или не? Т.е. все пак държавите също могат, някои държави е, да финансират много по-изгодно, отколкото ЕФСИ. Сега въпросът е дали какво може да се направи за по-бедните региони в Европа. Сега, двата периода на ЕФСИ. От ЦЕФ бяха пренасочени а, средства в а, ЕФСИ. Тоест имаме вече към момента по-малко средства за проекти в вътрешния воден транспорт и а, а, железопътния. А, разбираме това ние бихме желали обаче, въпреки а, това пренасочване на средства, а, механизма за свързване на Европа да остане силен и стабилен механизъм, защото става въпрос за много важни проекти,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 în teren, în circumscripțiile noastre Звучите много убедително, господин комисар. За съжаление, за много кратко време трябва да изкажа това, което бих искал. Аз съм посещавала много общини, като Тимишоар, Букурещ и съм представила този фонд да се използва а, за инвестиции, но нещата не изглеждат толкова просто, както вие ги представяте. Наскоро беше проведена една регионална международна конференция в Тимишоара, където бяха представени местни, а, представители на местни и регионални власти. И всъщност хората казаха какви големи проблеми имат в инфраструктурата. А, така че, кажете ни, какво можем да направим там? Как стоят нещата с географското разпределение? Има толкова бедни е, региони в Европа. Тези региони се нуждаят от помощ е, за развитие. Така че какви са критериите е, тези региони да получат инвестиране, а не който първи кандидатства, той първи ще получи финансиране? Със сигурност знаете, че има проекти, които например, не са постигнали чак такива големи резултати. Например, в Тишмишарната тази конференция имаше един експерт от България, който всъщност говореше за Дунав. Дунав е много силно плавателна ръка. Той беше споделил един проблем, например, за потънали кораби и лодки, които трябва да бъдат извадени, например. Това са много важни проекти, които трябва да бъдат финансирани. Доминик Пике. Благодаря, господин комисар, че сте тук с нас. Ще говоря накратко. Първо по FC1 представяте е, средносрочен преглед и от гледна точка на количествата транспорта трябва да представя, представлява 30% от ЕФСИ. По-конкретно 75 милиарда за ЕФСИ 1, до тук сме на 11 милиарда, т.е. много сме далеч от е, обещаното за транспортния сектор, при положение, че сме е, допринесли значително до създаването на, на гаранционния фонд, е, който е мобилизирал до сега малко над 1 милиард. Тоест, не се възвръщат средствата, които бяха обединени в FC1, така че този инструмент е, е дефицитен за транспорта. Сега няма да говоря за географското разпределение и хоризонталния аспект на проектите. Относно въпросния блендинг, обединяването на финансови инструменти, EFSI и други инструменти, наистина е много добре това да стане. Е, трябва да има координиране и усилия за това от страна на комисията, за да не тръгне тя по различен път в сравнение с инвестиционната банка. Интересно обаче да има обединяване и на проектите. Тук а, е, говоря за тези, които споменахте, които се подготвят, но и всичко, което, всички проекти, е, за които има кандидат структури в изпълнителната енер... агенция, които могат да бъдат възстановени в рамките на проектите, които се подготвят. И накрая, вие говорихте за регулацията, тя е много важна всички се притесняват е, от случващото се в е, САЩ и ще направя една препоръка относно платежоспособността на държавите членки, препоръка за държавния дълг и следователно възможността да не се надхвърля пакта за стабилност. В тези инвестиции трябва да включваме дълга в зависимост от амортизацията и, и изплащането на фактурите. По този начин да се брои за периоди от 25 30 години, а не да се брои като дълг за 2 години за проекти, които ще отнемат 40 години. По този начин няма да нарушим европейското правило и ще имаме инвестиции. И накрая за FC2, като колегата от НП, съм съгласен, че той трябва да бъде подсилен, а не намален. Благодаря ви. За съжаление не получихме края на преговора, но, а, превода, извинете. А сега колегата Розенберг има думата. Да, благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря. Снимам следния въпрос. Вие правилно отбелязахте, че този инвестиционен пакет трябва да бъде финансиран, трябва да се, намерят, да се намери финансиране, Споменахте и а, Гърция. И в тази връзка бих искал да отбележа следното. Съществува а, платформата за инвестиции. Според вас тя е наистина много успешен пример за тази инвестиционна а, политика, където става въпрос за подобряване на енергийната ефективност а, на сгради, като са намерени вече двама големи инвеститори и така нататък. Та, въпросът ми е свързан с инвестиционната платформа. Може ли, например, Грихенла... Гърция, извинете, също да се възползва от тази платформа и тези инвестиционни планове, например, да се прилагат за сектора туризъм, за сектора транспорт, защото за Гърция това са стратегическите сектори, особено в съвременната економическа ситуация. Господин а, Инес Аяласен. Благодаря, председателю. Не бях сигурно като докладчик дали ще ми дадете 3 минути. Господин Катайнен, много ви благодаря, че сте тук. Във връзка сме с регионалните органи на властта. Имаме информация, не знам дали е изчерпателна. Вие ни обяснявате как работи ФСИ. Говорите за FC2. В FC1 обаче 25% дойдоха от механизма за свързване на Европа. Под 8% беше за транспорт, а при енергетиката 25%. Това, което отиде от транспорта в FC, след това бе дадено на далекосъобщения. Сега, FC2. Няма да направим същото, т.е. няма да позволим да се случи същото. Иначе ще заделим средства, защото иначе ще е необходим нов подход. Говорихте за гаранциите. Ако се намали малко това, това ще улесни живота и парите могат да се използват по-добре. Ако останат парите в механизма за свързване на Европа, то тогава заедно можем да се научим как да правим този блендинг или сливане на средствата заедно с ЕИБ. Парите отиват другаде, явно не е за транспорт. Имаме и златно правило, както знаете, и ми се струва странно, че повечето магистрали са премахнати от, финанси... от листа с проекти за финансиране. Знам, че те не са най-устойчиви, но все пак те имат нужда от поддръжка и трябва да бъдат част от този проект. Само да кажа, каза председателя, че всъщност само координаторите ще говорят малко по-дълго, а след това останалите членове. Ти по-късно поиска думата, така че просто да сме ясни за всички. Дели. Дели има думата. Um, е, well, actually, uh, may I? No, no, no, Okay. Uh, uh, uh, Благодаря, че сте тук. Няколко елемента ще засегна. Когато разгледах документите от ЕИБ, имаше около 189 проекта. Впечатляващо. Сега казахте, че има само 16 транспортни. Така че пропорционално погледнато бройката е много ниска. Част от колегите се безпокоят също за географското разпределение. Има три проекта в определен регион и само един от тях е транспортен. И сега въпросът ми. Чуждестранни инвеститори споменахте. Доколкото зная, те отиват към платформата, а не към проектите. Може би бъркам, поправете ме. Какво се случва, когато азиатски инвеститор иска да инвестира в част от тези проекти или платформи? Или имаме ли вече китайски проекти или финансирани от китайци проекти от е, арабски свет и така? Благодаря, Клюн. Благодаря. И аз това исках да попитам. Господин Дели току-що зададе въпроса. Ставаше дума за финансирането и инвестициите. Частните инвестиции са много важни за ЕФСИ. Може и да дадете малко повече информация за това как се променили тенденциите за финансиране. Например, гласуването. Вчера в САЩ падането на лирата, това, което се случва сега с долара, азиатските пазари. Ако може нещо повече да ни кажете. Danke sehr, jetzt Claudia de Благодаря. Искам да поздравя комисаря. Благодаря ви, че сте тук. Исках да кажа, че това е комисия по транспорт, но и комисия по туризъм. Несъмнено, това е важен сектор, когато говорим за економиката на делните страни и на Европа. Дали знаете, съществуват ли проекти в сферата на туризма? Представени ли са такива за финансиране от ЕФСИ? Каква информация можете да ни дадете вие за да работим заедно с държавите членки. Аз съм португалка и организирам една платформа за МСП, които работят в сферата на туризма. Те искат да разберат как биха могли да намерят финансиране от тази програма. Какъв съвет бихте ни дали и как можем да работим заедно, така, щото МСП да участват и да имат достъп до този фонд, който е изключително важен за разкриване на работни места. Благодаря. Давно за госпожа Бао. Благодаря, господин председател. Господин комисар, имам конкретен въпрос. Запознати сте с един авангарден проект, който събира различни региони. Вчера говорихме за това в парламента но има проблем с този проект. Различните региони се сътрудничат, както знаете, вече дълго време има пилотни проекти за индустриализацията на технологичните продукти. Но когато трябва да има развойна дейност, по определени проекти, се оказва, че планът Юнкер не е мястото за финансиране. Другите фондове също не ги приемат за финансиране. А, работата и продуктите, които се разработват, отговарят на исканията на комисията. Смятате ли да дадете някаква гъвкавост плана Юнкер или някакъв друг проект или програма, за да подпомогнете тези региони, които работят с научно-изследователски център, центрове, университети и други. Силно знаете, че ако Европейската комисия не вземе решение да им помогне, то тогава цялата тази работа а, ще се окаже на вятъра. Това ще доведе до липса на мотивация сред университетите, след дружествата, които слушат комисията и влагат ресурси в тази сфера. Но в бъдеще ще се откажат да го правят. Благодаря. Говори се за механизма за свързване на Европа, да има отлични проекти. Сега ни казвате, че има толкова средства, а няма проекти. Какво правим? И може би инвестициите ще бъдат насочени, насочени на ден, но ние не искаме те да бъдат насочени на другаде. Искаме да създадем една по-обединена Европа, да разкрием работни места. Искаме тези проекти да съдържат такива елементи и а, 800 метра от Валенсиен, 80 км, може да има високо ефективна а, транспорт между тези две точки. Това са малки отсечки. А, можем, това са 100 км или, или по-малко. и след 5-6 години ще се възвърнат тези проекти, защото ще спестят хората много време. Или построяването на мостове ще си спестим 2 часа път и обаче 50% от транспорта, от пътниците ще преминат на, ще ползват жп транспорт. Така че много е важно проектите наистина да бъдат насочвани в правилната посока. И последният ми въпрос е следният. Този списък на одобрените проекти и на планираните проекти. Може ли да ни го предоставите този списък? И мотивите, защо са избрани тези или а, други проекти, защо някои са отхвърлени. Времето е кратко, господин Катайнен, знам, а, но имате думата за отговор. Благодаря, заминавам за Индия. Имам 5 минути наистина. Ще се опитам да бъда кратък. Всички проекти могат да бъдат намерени на сайта на AIB. Всеки път, когато AIB отпусне средства, а какви са причините, поради които са избрани? В FC 2.4 е записано, че трябва да се даде мотивировка. Искаме да сме сигурни, че всеки може да види предадената стойност или да прецени има ли принадена стойност а, отвъд нормалното финансиране от АИБ. Няма да има повече средства, които да се вземат от механизма за свързване на Еврома. Напротив, с 1,1 милиард ще бъде увеличен на частта на механизма, свързани, свързана с транспорт. Става дума за сливане на средствата с ЕФСИ. 1,1 милиард повече. Това означава, че въздействието на ЕФСИ ще е много голямо. Ще могат да се финансират проекти, които ЕФСИ не може сам да финансира, тъй като а, там очакванията са били прегрено ниски. Става дума за нови продукти, Чудесно е това. След това. FC2. В регламента казваме, че 40% от финансирането по FC трябва да отиде за постигане на целите на КОП-20. Това може да означава цели в енергийна ефективност, транспорт, енергоспестяване и така нататък. На следващо място географското разпределение. Това е предизвикателство. Има държави и правителства, които нямат никакво желание да използват ЕФСИ. Едва ли не трябва да ги завлачим до ЕФСИ, за да кандидатстват. There, there are reasons, of course. But, uh... Има култура културологични, културологични причини за това, но е много странно. Погледнете България, например. Три банки са подписали споразумение за финансиране на МСП с ЕФСИ, което означава, че ще се увеличи финансирането на МСП в България. Сега бях в Румъния. Срещнах се с четирима управители на най-големите банки в Румъния. И те казват, няма нужда. Няма нужда, това не ни интересува. В Румъния. МСП не може да получават финансиране, тъй като банките казват, никой не търси финансиране и затова ние не проявяваме интерес. Това не го разбирам. Сигурно има някаква логика, но аз не я разбирам. В някои държави, когато обяснявам за ЕФСИ, правителството казва, това не са грантове, т.е. безвъзмезна помощ. Така ли? Аз казвам не и те казват, а тогава не ни интересува. Част от регионите обаче мислят по-напредничево. Аз лично се интересувам повече от срещите с регионалните лидери, отколкото с правителството, тъй като те често показват по-голям динамизъм, например кметове на големи градове. Те като че ли са по-отворени. Инвестиции в интелигентни градове, например, в цифровизация, в интелигентен транспорт и така нататък. Кметовете са отлични в тази сфера за сътрудничество. Те имат желание да разгледат всички възможности. Когато се опитваме да обясним възможностите, да, се, да има смесване на различните програми, структурните фондове, механизма за свързване на Европа и така нататък, местните органи на властта и местните лидери са много по-гъвкави от правителствата. Затова постоянно повтарям, че има нужда от вашата подкрепа, да предадете посланието. Не само на министрите, а на регионалните лидери, на частния сектор – за възможностите. Трябва да им се покаже. Поне сайтовете да им покажат, откъдето да извлекат информация. Покажете добри примери за това, какво правят други региони, как е, използват те този процес. I want to come back to this. Искам да се върна на платформата. И това, което казахте за Гърция. Говорихте за проекти за енергийна ефективност. Е, в региона Иль де Франс има такъв проект. Там сме създали публично-частно партньорство. Създали сме едно дружество, което събира 40 000 апартамента, е, като ще направи ремонт, за да могат е, те да бъдат енергоспестяващи. 80 евро годишно на домакинство ще бъдат спестени. 40 000 апартамента заедно ще бъдат събрани. И FC го финансира от части като проект. Получава техническа помощ от платформата. Този модел може да бъде копиран в Гърция или повторен в Португалия, в сектора на туризма. Капацитета за финансиране в Португалия не е най-добрия. Предприемачите трудно намират средства, в Гърция също. Ако има публично-частни платформи, които събират е, дребни предприемачи, МСП, които искат да инвестират в инфраструктурата или които имат малки хотели, ЕФСИ може да представи дългосрочни кредити, дялово участие или да се използват структурните фондове за дяловото участие и частния сектор също да участва. По този начин може да се е, избегнат банките и така да се получат средства. В случая с Гърция, министърът, който отговаря за структурните фондове, той е запознат с системата. Ние се сътрудничим с него. Един от членовете на моят кабинет няколко пъти беше в Гърция. Опитваме се да помогнем и се надявам да виждаме резултати. Понякога обаче има проблем с това, че правителствата казват, не искаме частни инвестиции, искаме само публични инвестиции. Защото тогава може да покажем на господавателите, че ние сме извършили това или онова. Не може да си представите какви неща чуваме. И затова трябва да избегнем тези проблеми. Вие сте запознати с регионите, вие сте запознати с избирателните си окрази, запознати сте с дружествата при вас. Чисто и просто трябва да ги информираме. Един нещо конкретно, което може да направите, ако искате, е да организирате нещо за МСП в сектора на туризма или за други и може да поканите представител на комисията, който да разкаже за FC. Може да поканите и представители на B, е за да се види какво вече е направено и да те да подължат отговор. Може да поканите и двете институции и ние ще изпратим хора. Моля, организирайте такива мероприятия, за да знаят хората и така може да използваме най-ефективно EFSI. След това устойчивите проекти. Вече казах, че FC2 ще съдържа финансиране до 40% за климатичните изменения. Ниско въглеродния транспорт е кандидат за това. Например, различни станции, електро, станции за зареждане на електрически автомобили. А, казвам Хамид, че вече, че все още, извинете, не се зарежда толкова бързо автомобилите и като че ли възвръщаемостта няма да е толкова голяма за сега поне. А, и там ЕФСИ може да се намеси, особено в трансграничните райони. искаме да има все повече електрически транспорт и е много важно да има такива места за зареждане електрически автомобили. Биоенергиите, биогоривата също могат да извлекат полза от ЕФСИ. Интелигентните градове също. Много кметове познавам, които заедно и по-отделно могат да намерят интелигентни решения. Комисаря Булц защитава идеята за това, че когато се съберат заедно няколко града, те могат да си поръчат електрически автобуси. Вместо Брат Слава сама да си поръча, може да се събере с други градове и цената да падне поради економия от мащаба. ЕФСИ там също може да помогне. Различни начини има за използване на EFC. И аз с удоволствие ще работя с вас, ако имате нужда от помощ или допълнителна информация. Обадете ни се. Използвайте обаче и хората по места, с които разполагаме. Много е важно хората по места да разбират, че могат да използват е, помощта на EBA и на комисията. И още два елемента. FC2 Искаме ясно да кажем, че не искаме да се строят магистрали в старите държави членки с пари от ЕФСИ. Това може да стане само в държавите, които се възползват от фондовете за сближаване или в трансгранични райони между стари и нови държави членки. Магистрала, финансирана от ЕФСИ в Германия, е нещо, което няма смисъл. Поради тази причина няма да има такива проекти повече. Освен, ако не е граничен района. Също така, усъвършенстването е възможно. Тези нови магистрали в стари държави членки, добре развити страни, няма да бъдат финансирани. Международните инвеститори проявяват голям интерес към възможностите, които предлага Европа. Цената на активите е много ниска в Европа и те смятат, че ако финансират или инвестират в такива активи, цената ще се повдигне. Същото се отнася и за цените на акциите. Те очакват повишаване на тези цени. Така че Европа е привлекателно място за чуждестранните инвестиции. Китайците инвестират все повече. Това е нещо интересно. Нормални инвестиции в нормални сектори. Това е нещо чудесно. И ние приветстваме такива инвестиции от Китай за развитие на Европа. но има елементи, които трябва да се вземат предвид. Несигурността. Несигурността винаги пречи на инвестициите и резултатите от изборите тази сутрин няма да улеснят нещата. Ние не знаем всъщност какво ще е средносрочното и дългосрочно въздействие. Надяваме се да не е драстично. И накрая, знаете ли, че ЕФСИ изключи сделка с 220 банки. Национални, регионални или насърчителни банки, които ще предоставят финансиране на 280 хиляди МСП в Европа. 280 хиляди МСП ще получат финансиране резултат на такива сделки с банки. Това е резултата от първата година от прилагането на ЕФСИ. Проблемът е, че тези банки, които предоставят финансиране посредством МЕФСИ, не казват, че това са европейски пари. Ние им казваме, казвайте, казвайте, че това са европейски пари. Защото така би било справедливо. Предпачите трябва да знаят. Благодаря. Yeah.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 Преминем към следващата точка. От дневния ред логистика в ЕС и мултимодален транспорт в новите коридори на ТЕН-Т. Това е, е докладчик по е, собствена инициатива е, на е, комисията. Докладчик е Инес Аяла Сендер. Е, Благодаря, господин председател. На първо място искам да благодаря на колегите за всички усилия, които положиха, за измененията, които предложиха, с които допълваме текста. А в момента работим по поредица компромиси, с които се надяваме да подобрим първоначалното предложение. ще имаме среща на докладчиците в сянка, на която ще се постараем да постигнем резултати по компромисите. Ще ви ги представим, но трябва да ви кажа от сега, че ще се опитаме да запазим същия подход и да имаме същото ниво на видимост за тежкотоварния транспорт, защото това е един от, е, един от, един от сериозните проблеми в Европейския съюз, е именно в този транспортен сектор. Ето защо искаме да гарантираме, че може би ще е необходим специален координатор а, е, за тежкотоварния транспорт но пък може да се окаже, че това не е приложимо. И някои предложиха, че може да става въпроса за единен координатор, който да има хоризонтална дейност. Друго важно нещо е да се гарантира, че националните програми не просто вземат предвид е- европейските програми, и, но време, и може би това е твърде радикално предложение, да помислим за възможността за санкции или да се използва европейския семестър, за да се гарантира, че ако националните планове не са в съответствие с решеното на съвета в Брюксел, да има поне някакъв вид санкции. Вярно е, че когато говорим за мултимодалния транспорт, сме включили темата за летищата, нещо, което аз не бях включила преди това. Но имаше и възражения към някои от измененията. когато става въпрос за тежкотоварния транспорт и превоза на стоки, са ни необходими трансевропейски мрежи, предвид многогодишната програма. Може би в националните програми е добре да се предвидят покани за предложения за мултимодалната логистика – това може да става чрез приложения към механизма за свързване на Европа или националните планове по отношение на мрежата. Разбирам опасенията, особено в областта на концентрацията, но в механизма за свързване на Европа това ниво е предвидено и предлагам поне едно от тези нива да позволява конкретна покана за предложения, отразяващи все по-големите обеми и тежкотоварен транспорт в Европейския съюз и това да може да бъде включено в ТЕН, програмата ТНТ. Други изменения се отнасяха до мултимодалния транспорт и е, градския аспект на логистиката. Ще вземем предвид тези изменения и трябва да ги подсилим. 2017 може би е твърде скоро това да стане, но 2018 е реалистична година. Така че трябва да отправим една покана, чрез която да гарантираме, че проектите в областта на градската логистика а, са приложими. Защото именно тук има раздробяване на мултимодалните взаимоотношения. Относно двете нива, разбирам защо има резерви към тях, но за сега има баланс между значителното подобряване на последователността в мрежите, прекратяване на настоящото статукво между големите автомобилни предприятия и аз тук имам някои резерви. Ето това е най-общо. Ще се опитам да отразя повечето изменения, които са внесени или поне и не идеите в тях и ще ги е, отразя в компромисните изменения, които се надявам да разпространя следващата седмица. Клаудия Шмидт има думата. Клаудия Шмидт. Благодаря ви. Малко се очудих за този брой изменения, 200, над 200, за този доклад, който всъщност не е толкова спорен. Но както и да е, според мен, един пример ще дам. Измененията, свързани с въглеродният волокис. Разбира се, че ние не сме против намаляването а, в никакъв случай на емисиите но текстът е, на измененията е малко по-екстремен, така че трябва да постигнем някакъв компромис, е, който да удовлетворява всички. И наред с ам, ам, екологията, все пак ам, да поставим акцента и върху интересите на, и нуждите на хората. И това е всъщност и целта на компромиса. Достъпа до международни трансгранични проекти и включването им е много добра идея за това, че комисията трябва наистина да предвиди специални инструменти за подобен вид проекти. Разбира се, че политическия натиск или настояване на министрите на транспорта от всички страни също няма да навреди. Става въпрос за подобряване на инфраструктурата, различни транспортни планове. Хубаво е да има по-голяма прозрачност и може би на някои държави членка няма това да се е, хареса, но проблемите, свързани с, е, в трансграничните граничните региони, наистина са много сериозни и а, наистина трябва да се направи нещо. Сега, въпросът е какви е, лостове да се използва тук, е, за да постигнем наистина най-добри е, резултати, е, е, доколко да се позваваме на статистиката и така нататък. Е, радваме факта, че е, всички политически групи са внесли изменения, свързани с дроновете. Темата е, е много важна в момента и съм убедена, че ще постигнем компромисни решения, които ще бъдат подкрепени от всички политически групи и от различните комисии. Що се отнася до критериите за инфраструктурните инвестиции в пакта за стабилност, не съм напълно сигурна, че това наистина по-добрите критерии ще доведат до по-добра инфраструктура. И тук се, се надявам, че ще намерим, постигнем консенсус или пък не. Много ме се радва факта, че за разлика от много други доклади, тук не се прави избор на политика, а всъщност всички колеги много разумно, наистина ефективно и целенасочено са дали приноса си към този доклад. Eh, eh, Следващия оратор, госпожа Билбао. Благодаря много, господин председател. Благодаря много на докладчика. Благодаря за работата и за измененията и намеренията за този документ. Имаме много работа, която предстои. Е, сега ще се съсредоточа върху 14-те изменения, които бяха предложени, където се отразяват две основни идеи. На първо място усилията в областта на цифровизацията трябва да се засилят технологиите в този сектор и това е жизненно важен елемент, за да се подобри положението на заетите лица в сектора сектора на транспорта. Така самия транспорт ще стане по-ефикасен, но и ще можем да намалим емисиите. На следващо място, през 2013 година, направихме преглед на всички приоритетни проекти. И три години по-късно не сме оптимистично настроени, защото държавите членки правят каквото си искат и не разполагаме с никакъв инструмент, чрез който да преразгледаме вече направения преглед на проектите. Затова ни е необходима друга форма, която да е задължаваща за държавите членки, евентуално да се предвидят санкции, за проекти, които се изпълняват от години, които са предложени преди години, но не се е, осъществяват, тъй като някои държави и членки го възпрепятстват. В тази насока е добре да направим нещо и да изискваме националните програми да отговарят на европейските проекти. Както казахме и тази сутрин, Факта, че железопътният транспорт не е достатъчно добре развит, е и причина повечето туристи да предпочитат да използват самолетен транспорт. Така че трябва да изискваме от държавите членки да осъществяват проектите. Ще си сътрудничим с Инес, за да достигнем до доклад плод на консенсус, който да е ефикасен и полезен. Благодаря, Мария Кинен има думата. Благодаря много за проект от доклада. Направила съм няколко изменения. Основното се отнася до финансирането от Европейския съюз след споразумението от КОП. Важно е в бъдеще да уточним критериите за, използването на финанси... за използване на финансирането. Целите за декарбонизацията трябва да са приоритет и не можем да предоставяме държавни средства за проекти, водещи до ускоряване на изменението на климата. Това трябва да е важно за всички е, проекти ТНТ. За жалост, в Европа разпределението на средствата за нещо, заделянето на средства за нещо, което ще подобри бъдещето на поколенията, не е достатъчно. От политическа гледна точка това изглежда невъзможно, нещо, което ме натъжава. Надявам се да можем да проявим смелост, за да помогнем на бъдещите поколения, а да не мислим само за себе си. Благодаря. Благодаря, Карима Дали има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожата докладчик. Когато четох доклада, си зададох два въпроса. Първо, какво е устойчивата логистика. И втори въпрос е какво е, е, е действително ефикасна политика за мултимодален транспорт? Първо, устойчивата логистика е тази, при която има най-малко въглеродни емисии. И е, тук е добре да се увеличат връзките, е, мултимодалния транспорт, да се замени шосейния транспорт с по-малко замърсяващ транспорт, говоря за ЖП и речен транспорт. За жало сме далече от постигането на тази цел. През септември месец в Страсбург имаше изложба в Европейския парламент, организирана в партньорство между комисиите по околна среда и транспорт. И в тази изложба бяха показани два камиона. Един нов модел и един модел камион от преди 20 години. Разликата между тези два модела е в енергийната ефективност и е, тя беше от 3%. Какво означава това, че няма никакъв напредък от гледна точка емисии на въглероден диоксид, при положение, че други сектори са започнали да преминават към различни технологии. И когато говорим за транспорт и за логистика, няма особен напредък. Така че аз мятам, че в този доклад трябва да се предвиди стандарт за въглеродния диоксид, за тежкотоварния търговски превоз и е, енергийно, е, енергоефективността. Предложихме редица изменения и е крайно време Европа да разполага с различни схеми за логистика, особено в градовете. Тоест, това предполага иновативни решения, като каргопулинг, обединяване на тежкотоварен търговски превоз, възможност да се намаляват е, да се намали ефекта върху околната среда и също така да имаме по-добра свързаност между железопътния транспорт и е, големите промишлени обекти. И много е важно всички тези елементи да присъстват в доклада, защото ако нямаме ясна пътна карта за логистиката, няма да постигнем напредък в едните години. Благодаря ви. Господин Тушеновски има думата. Благодаря, че ми давате думата. Извинявам се, че е, влязох късно в залата, но трябваше да се изкажа в е, комисията ИТРЕ. Знаете, трудно е да се съчетават нещата понякога. Благодаря на докладчика за свършената работа, защото този доклад е много важен. Логистиката е, при превозите е нещо изключително важно и се нуждаем от общо европейски проекти, за да имаме един отворен общ пазар. Разполагаме с национални инфраструктури в мрежата, но трябва да се зачита и принципа на субсидиарност, защото може да възникнат осложнения, когато говорим за общия интерес. В доклада се говори и за програмата Галилео и се подчертава потенциала на проектите от тази програма, който е огромен и може да допринесе за различни решения, които се предлагат и в крайна сметка за опазване на околната среда. Също така става въпрос за социален дъмпинг в транспортния сектор, нещо, което за жалост понякога крие зад себе си протекционизъм, а това е в разрез с принципите на общия пазар. Още веднъж благодаря на докладчика и оставам на разположение, за да разработим компромисни изменения, които да позволят да е, свършим добра работа в нашата комисия. Благодаря. Да има думата сега от името на комисията. Благодаря, господин председател. Добър ден. Съвсем накратко, защото аз си давам сметка когато беше представен доклада, комисията много подробно е представила всичко, така че няма смисъл да преповтарям нещата. Факта, е, че 200 и повече изменения са били внесени, показва интереса и значимостта, която отдава тази комисия върху мултимодалния транспорт. И се надявам, че и в, по други, в други области вие също ще ни помогнете да покажем значимостта на темите. Когато става въпрос да насъчаваме е, альтернативни транспортни средства, хората наистина са заинтересовани, но липсва насоченост на вниманието, така че това е много важно. Благодарим ви. Благодаря за доклада на госпожа Аяла Сендър. В нашия доклад ние се опитваме наистина да а, се фокусираме върху най-важните теми в а, а, логистиката. И ние благодарим също така и на координаторите по тем -ТЕМ. Надявам се, че вие ще присъствате на презентацията за модернизираните автобуси. А също така благодаря за това, че отчитате значимостта на цифровизацията в тази област и за това, че политиката за декарбонизация също така може да бъде успешна в сектора което разбира се ще помогне и за подобряване на Европа като индустриален център. Комисията отчита важността на логистиката и затова тя е включена в товарната политика в рамките на ТНТ. И е много важно наистина да имаме правилните проекти, които се внасят това е, разбира се, известно предизвикателство и се надявам наистина, че нашия доклад а, ще покаже това, а, за това, че ако ние не успеем да организираме един ефективен мултимодален транспорт, няма да имаме успешни мултимодални коридори в Европейския съюз и успешна транспортна политика в крайна сметка. Благодаря на докладчицата за разглеждането на огромния брой изменения и комисията, разбира се, с огромно удоволствие ще си сътрудниче с госпожа Аяла Сендер, за да можем възможно най-бързо да довършим досието. А сега докладчицата има думата, каза председателят. Благодаря, господин председател. Искам най-сърдечно да благодаря на изказалите се колеги, колеги, както и на представителката от комисията. Благодаря за изказаната подкрепа, както и всички предложения за подобряване на становището. Искам да ви успокоя, госпожа, госпожо Билбао, както и госпожа Дели, за това, което а, изразихте. Казахте във връзка с иновации, нови технологии, цифровизация. Разбира се, че ние желаем да постигнем напредък, но а, не бива да забравяме и намаляване на ам, административната тежест и а, бюрокрацията, а също, но и да намалим отрицателното въздействие върху околната среда, проистичаща от логистиката. Трябва да разгледаме различните а, възможности за това. И но държавите членки също трябва да направят промени в своето национално планиране. Защото оставям с впечатлението, че понякога ние приемаме неща и решения, които са взети от съвета, въпросът е, че не се предприемат конкретни мерки. И а щом не се прилагат неща, които вече са решени, трябва да бъдат предвидени, предвидени някакви санкции или възпиращи мерки – Сега, що се отнася до КОП-21 и постигането на целите, съм съгласна с това, че логистиката наистина трябва да даде по-сериозен принос. Транспорта на стоки и така нататък. Ние сме изготвили различни предложения. Разбира се, ще ги обсъдим с вас и ще положим всички усилия да подобрим предложението. Благодаря за всички интересни изказвания. Благодаря ви. На 5 декември ще гласуваме в комисията Трана. А сега преминаваме към следващата точка. Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционната банка. Докладчик е Богослав Либерацки. Имате думата. Thank you very much, President. First of all, let... Господин председател, първо искам да почитая, че моят доклад няма да бъде толкова спорен и няма да отнеме толкова много време. Моля ви за тишина, казва председателят, за тишина в залата. Ние ще говорим този, а, а, това становище въпрос само за пари и за една банка, така че няма да отнеме много време. Благодаря ви. Бяха внесени 80 е, изменения. Работихме съвместно с докладчиците в Сянка и благодаря на всички по-отделно и заедно. Договорихме се за 7 компромиса. Имаше повече от 50 индивидуални изменения не са чак толкова много, така че няма да бъдат гласувани много изменения и, и конкретно бих искал да благодаря на Доминик Рике, Роби Количка, Теличка, Смариас, Дели, Дели. Благодаря на всички вас за а, подкрепата. Mm. Надявам се, че разполагате с, вече с цялата информация, с това, което съм подготвил. Няма какво толкова много да, да говоря сега. Искам да благодаря на секретарията. Готов съм да отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря, господин председател. Днес е с Роберт Зиле. Благодаря ви, Роберт Зиле има думата. Да, благодаря. Аз много благодаря на Бокослав за неговата работа и за това, че той учете и лично моите изменения. Докладът, според мен, е балансиран. Ние се намираме на първа фаза. Това е първият такъв доклад за ЕИБ. Ще продължим работата си ще продължим да подготвяме е, становища също така и по FC. Така че Богослав още веднъж за доброто сътрудничество. Благодаря ви. Доминик Рике има думата. Господин председател, ще се опитам да бъда тол толкова кратък в изказването си, колкото и докладчика. Благодаря Богослав за доклада. Относно сътрудничеството, не съм съгласен, като казвате, че не се караме, като стане дума за пари. Напротив, обикновено има дебати по тази тема. Но като цяло съгласни сме за много неща. Дебата беше обогатяващ и разбира се ще подкрепим доклада. Ето бях кратък. Благодаря ви, Майя Килюнен. Да, благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика Либарацки за изключително добрия текст. Аз съм, лично съм внезла няколко коментара. Аз малко като папагал повтарям, непрекъснато повтарям за Парижското споразумение за климата, колко важно е то и че трябва наистина да спазваме целите особено когато говорим за финансиране на, от ЕИБ. И, разбира се, ние трябва да променим начина на мислене. И можем да говорим само за е, транспортната инфраструктура като единствено решение. Просто трябва да видим какво можем да направим с вече съществуващата инфраструктура, като е развиваме, подобряваме, за да бъде по-ефективен транспорта. Автоматизацията бързо напредва и навлиза. Към момента мисля, че се извършва доста погрешни и неадекватни инвестиции. Затова аз предложих в доклада да се говори не само за транспортна инфраструктура, но и за транспортни услуги в най-широк смисъл. Благодаря. Благодаря ви, Каре Мадели. Благодаря, господин председател. Моята група поздравява за този доклад, се поздравява за този доклад и тук искам да поздравя и докладчика за доброто сътрудничество с него. Доклада съдържа отлични компромиси и действително чертае пътна карта за е и Б. Нещо, което казах и на господин Катайнен. Този доклад казва на Е и Б, кои са правилните приоритети в, правилни, в конкретните области. Устойчиво развитие, климат, сигурност и иновации. Няма да имаме проблем да подкрепим доклада от утре. Ще поздравя отново докладчика. Благодаря ви, Жорж Бах. Благодаря, господин председател. От името на НП също бих искал да благодаря на докладчика, да благодаря на Богослав за отличната му работа с него. Ние установихме, че той е много ангажиран по темата и седемте изготвени компромиса могат да бъдат подкрепени от всички нас. Тук става въпрос, тъй като от десетилетия вече са извършени доста всеохватни инвестиции в целия транспортен сектор. Все пак има неща, които трябва да се подобрят, например, инновативните, мултимодални решения, географския баланс, както казаха и преждеговорищите, транспортните цели от КОП-21 и така нататък. Всички тези елементи бяха подчертани от докладчика и бяха допълнени от членовете на комисията. Благодаря на докладчика за неговата работа. А сега Изабела Демонте. Благодаря. Изказвам се, за да благодаря на докладчика, както и на докладците в Сянка. Когато говорим за пари и инвестиции, много често се караме. А тук имаме обща линия. Това означава, че нещата върват добре. Искам да ви благодаря, че взехте предвид някои от идеите, които направих, особено нези, които са свързани с глобалната мрежа на ТНТ. Те са изключително важни за свързването на Европа. Все още обаче, още много трябва да се направи за тяхното завършване – благодаря също, че включихте всичко видове транспорт, когато говорим за замърсяването, както и е, механизма за свързване на Европа. Казахме, че там бяха урязани средства и е хубаво да бъдат върнати тези средства, защото иначе е много сложно е, да има такъв лостов ефект в ЕФСИ, за да се задействат инвестициите в този сектор. И най-вече, когато говорим за публичния транспорт. И накрая, трябва да се финансират проекти, които са свързани с пътническите потоци и, за хората с намалена мобилност. Благодаря ви. От името на комисията Теорица. Благодаря, господин председател. Благодаря за изказванията на почитаемите членове на парламента. Комисията няма какво да се намесва към момента. Благодаря ви. Ами сега тогава да дадем думата на докладчика. Да, благодаря ви. Ами аз всъщност няма какво повече да кажа. Вие всичко казахте. Благодаря за добрите думи, Надявам се, че гласуването ще мине безпроблемно. Още веднъж благодаря на всички от вас, на всички, с които имах шанса да работя, най-вече докладчиците в сянка. Това е за мен е голямо удовлетворение Удовлетворението от ваша страна означава, че всъщност вие цените тази работа. Благодаря на комисията всъщност за краткото изказване и за позицията на комисията, която беше потвърдена и на вас, господин председател, ви благодаря. И ние ви благодаря. Гласуването ще бъде утре. А сега преминаваме към следващата точка – гражданско-правни норми за роботиката. Становище на ТРАН – към доклад собствена инициатива на Комисията по юридически въпроси. Георг Майер е а, а, докладчик. Merci, monsieur le président. Euh, Благодаря, господин председател. Е, поднасям извиненията на господин Майер, който за жалост не може да присъства днес. На първо място е, трябва да кажа, че е много жалко, че някои депутати предоставиха секторни опасения, е, секторни фактори за този доклад и не внесоха изменения за този текст. Но, слава Богу, този брой депутати е нисък. Повечето депутати спазиха правилата на демокрацията и желанието на гласопотавателите, защото знаят, че трябва всички да участват в законодателната работа. Колегата Георг Майер се опита да отрази почти всички съображения, които бяха уместни в доклада който отразява мненията на групите НП, АЛДЕ и социалисти и демократи и е постигнал един балансиран доклад с последователно определение на всички автономни средства за транспорт. Относно измененията, които той не е успял да включи в компромиса си, господин е, Майер като цяло има положително мнение за тях и съм на ваше разположение, за да чуя коментарите ви и да му ги предам преди утрешното гласуване. Благодаря. Благодаря. Луис Деганес Паскал има думата сега. Да, благодаря, господин председател. Благодаря на колегата, която представя господин Майер. Негово отсъствие. За Испания тук се казва, че всички са задължени. Разбира се, че има, имаме различия в рамките на политическата група или различия с докладчика. Това е нещо нормално. Но в крайна сметка, много благодаря за адекватната реакция на господин а, а, Майер. А, ние не сме съгласни с всички компромиси, поред причини. Това не означава, че имаме някакъв проблем да гласуваме в полза на становището. Бихме желали в становището да подчертаем важните елементи. Те са на лице, а именно защита на данни, интелектуална собственост. Хубаво е балансирано да бъдат представени тези елементи. Освен това, кодовете за а, защита на информацията, автономните превозни средства, както и гражданската отговорност при новите инструменти. Става въпрос за доста нови елементи. И ако наистина измененията доведат до добри резултати, т.е. те бъдат включени по един подходящ начин в а, а, текста, т.е. ние ще подкрепим цялото становище. Благодаря ви, Роберт Зиил. Благодаря, господин а, председател. Аз изказвам от името на господин Кошановски, който не замина за Индия, но за Чешка република. Но просто това, което каза и колегата току-що, аз, също ще кажа, че а, нашата група социалисти демократи също а, няма проблем а, да подкрепи становището. Благодаря ви. Danke sehr. Jetzt Meja Kilinen. Килинен. Да, благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на докладчика за изготвения текст. За нас е много важно а, парламента да вземе позиция по тези а, актуални теми. Според нас проекта за те, становище наистина е доста добра основа, въпреки че липсват някои а, елементи. Именно заради това ние внесохме някои изменения. Бихме желали да бъдат включени различни а, видове транспорт. Има някакъв проблем с Френския канал, очевидно. Сега вече всичко е наред. че отново да започна, пита ораторката. Да, искам да благодаря на докладчика за е, изготвения текст. Важно е парламента да вземе позиция по тази толкова актуална тема. Вече и, и други комисии работят а, по темата. Текстът е много добра основа за работа, но липсват няколко елемента, на които трябва да обърнем повече внимание. Не бива да говорим само за автоматизирани а, автомобили и роботика, а за други средства, транспортни средства, като например контрол на въздухоплаването, на авиацията. В бъдещата си работа е хубаво да бъдат включени и тези елементи. Именно защото работиката според нас може да допренесе за екологосъобразността на а, сектора. и иновациите като цяло. Иновации, за които, например, сме смятали, че те ще улеснят мобилността, но не се е оказало, че е така. Хубаво е да бъдат разгледани различни решения, защото крайната ни цел е една устойчива транспортна система. Ние в момента си мислим, че автоматизацията ще реши всички проблеми, свързани с устойчивия транспорт. Но според мен е по-добре наистина да имаме един по-широк, по-широко мислене, по-широк мироглед. И трето, бих искала да ви припомня, един важен международен въпрос наскоро Штатите е, публикуваха своите препоръки за автоматизирани превозни средства. и проблеми, свързани с транспорта на държавно ниво. Така че е хубаво внимателно да разгледаме тези препоръки Те наскоро също, има преди щатите, публикуваха наскоро пътна карта за роботика. Така че според нас също би следвало да се разгледа и този документ. И в заключение бих искала да подчертая, както и друг път съм казвала, имайки преди технологичното развитие, внимателно да мислим и по-дългосрочен аспект, например, какво може да се случи в следващите 50 години връзка с нови големи инфраструктурни проекти и да си дадем сметка от каква инфраструктура се нуждаем. Нашата група подкрепя текста и ще гласуваме в негова полза. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. За нашата група този доклад е проблемен. Защо? Защото не подчертава достатъчно тематиката. Тук си задаваме един нов въпрос, а именно за гражданската отговорност при използването на роботи. Говорим за отговорност. Като говорим за роботи, нещо, кое, което в нашата комисия сме казвали, не говорим само за автономни автомобили. Не, има много други примери за роботи, използвани днес. Разбира се, автомобилите, но има и дронове. А, също така говорим за мобилност, която ще доведе до нови начини за транспорт. И всички тези предмети, които могат да се преместват самостоятелно от едно място до друго или дори могат да имат интелигентно поведение. И в случай на инциденти трябва да се зададе въпроса необходима ли ни е конкретна регулаторна рамка, която да определи отговорността, кой ще я носи, производителя, притежателя, притежателя на данните, притежателя на робота, притежателя на данните, оператора кой ще носи отговорността? И смятам, че нямаме отговор на този въпрос е, много бързо се е, напредва в е, тази технологична революция, но трябва да мислим по редица въпроси и да отправим един и силен сигнал на Европейската комисия да се захване с тази тема и да предложи законодателно законодателен акт. Защото Технологичната революция няма да ни чака. Тя се развива много бързо, а ние трябва да гарантираме определено ниво на безопасност и отговорност. И трябва да действаме предугаждайки. Благодаря. Ehm, Благодаря, следващият оратор. А, много се извинявам, че закъснях. Да, явно се движим дори по-бързо, отколкото сме го планирали. Искам да се изкажа по този важен доклад. Важно е нашата комисия да се занимае с него. Темата е значима. Свързването на автомобили, на безпилотни самолети това са събития, които ще се развият в бъдеще. Трябва обаче да се направи един добър анализ в доклада. Имам проблем обаче с компромисите, които ни се предоставят. Виждате, че има много изменения на докладчика, които са точни и допълват компромис 2, например. 19 изменения са вложени в един доста скромен компромис. Резултатът е, че не е достатъчно съсредоточено съдържанието, има грешки и се губи фокуса. Затова бих предпочел да се върнем на отделните изменения, не на компромисите. Разочароващо е, че този процес това се случва и че не сме успели да направим нещо по-различно и да предложим компромиси, които да работят добре и да бъдат достатъчно фокусирани. Комисията Алесандро Спавдерони има думата сега. Благодаря. Just say couple of, of words regarding this report. Ще кажа няколко думи по този доклад и измененията. Ще бъда кратък. Всички знаем, че е много важна темата, която се повдига в този доклад, както и темите от компромисните изменения. Европейската комисия иска да отбележи, че въпросите са ясно заложени в платформата за интелигентни взаимодействащи си системи, както и някои от нашите дирекции. Що се отнася до отговорността, правото на лични данни и живот и достъп до данни. Имаше въпроси за отговорността и за страховките. Бях на среща на този комитет, който преди малко споменах, където говорихме с застрахователни фирми и с автомобилопроизводители. Точно по тази тема. Трябва да се подчертае, че автоматизацията, автономното шофиране трябва да бъдат част от устойчивата мобилност. Е, едва ли трябва да приемем, че автономните автомобили ще намалят трафика или задръстванията. Те трябва да са част от целите за устойчива мобилност. Много работа тече е в Европейската комисия в последните години в тази посока. През едните седмици се надяваме да публикуваме едно съобщение за Европейската стратегия за тези интелигентни взаимосвързани системи, които ще доведат до автономното а, функциониране. До края на 2016 година ще се излезе с първи резултати а, за автоматизираните системи, а, наричат ги системи 20, 2020, а по-късно за по напредналите системи. Това ще бъде през 17-та година. След това през 17-та година ще имаме конференция по тази тема. Искам да покажа, че организираме много мероприятия, за да отговаря тази инициатива на по-общите цели в сферата на транспорта. Също сме активни и в други организации в международен мащаб, за да не изостава Европа, да бъдем в крак с останата част от света. Що се отнася до Галилей, ние излязахме с, с стратегията си за космоса преди няколко дни и това е края на моите коментари. Vielen Dank. Jetzt nochmal Marie-Christina Notür. Écoutez, Monsieur le Président, j'ai pris... Госпожа Арнотюш, благодаря, отбелязах си коментарите, благодаря на госпожа Килюнен и на другите колеги, които макар и с някои резерви казаха, че ще подкрепят доклада. Госпожа Килюнен засегна, госпожа Дейли, засегна въпроса за отговорността и представителя на комисията не е, уточни този въпрос, но той стои на дневен ред. Ще трябва да се обсъди той, може би на по-късен етап. Що се отнася до вас, е, господине, не разбрах името ви, извинявайте. Отбелязах си и вашия коментар и ще го от отнеса до господин Майер. А, смятам, че в компромиса на господин Майер е, той е положил усилия, доколкото е възможно, да вземе предвид повечето идеи в измененията, които бяха много наброй. При всички положения ще му предам вашите коментари и ви благодаря. Благодаря ви. Гласуването ще се състои утре. Сега преминаваме към следващата точка прилагане на принципа на равното третиране на мъже и жени по отношение на достъпа и предоставяне на стоки и услуги, становище на Трамп по доклад по собствена инициатива на ИНИ. Янс Нилсон има думата. Так Благодаря, ще бъда и аз много кратък. Началото ще кажа, че е чудесно, че нашата комисия излиза с такова становище, което ще изпрати на Комисията за правата на жените. Много други е, парламентарни комисии са се отказали от такова становище и мисля, че това не е хубаво като стил на работа. Комисията за жените отговаря за е, този хоризонтален въпрос и е нормално е, да бъде включено. Това, това трябва да е част от работата и на други. Искаше ми се това да е част и от работата на ИТРА и на ИМКО, да чуя какво мислят те, що се отнася до равенството на половете, е, мислят ли в същата посока като нас. Мисля, че нашият председател повдигна този въпрос, срещнахме се с тях и въпросът беше много хубав, когато им го зададохте. Сега преминавам към самото становище. Има различни изменения, имаше едно заставен докладчиците в сянка и стигнахме до един текст, който според мен е приемлив за всички. Нещата изглеждат добре. Искам да благодаря на докладчиците в сянка за конструктивното сътрудничество и сега мисля, че нещата изглеждат още по-добре. утре се надявам да ни подкрепите при гласуването. Благодаря. Vielen Dank. Благодаря ви, Жорж Бах. Да, благодаря. Аз също искам да благодаря на колегата Янс Нилсън за отличната му работа и за отличното сътрудничество, не само неговата работа, но и неговата работа с докладчиците в Сянка. Наистина беше на отлично ниво. Ние съвместно сме добавили всички важни елементи, връзка с туризма също. Това беше много важно. Разбира се, да бъдат подобрени условията за това и в градовете, както и а, случаи на а, агресивно а, поведение в обществения транспорт. Всичко това беше добавено както докладчика, също смятам, че утре без проблеми с голямо мнозинство ще бъде прият доклада. Благодаря ви. Роберт Зил има думата. Благодаря, председателю. Нямам какво да кажа. Dann Майснер. Шаве ви Гезине Майснер? Жалко. Ви ами, значи, е, и щом не можете се чувства добре, жените се чувства добре. Да, също искам да благодаря на докладчика колегата Нюсъл наистина е прав. Става въпрос да се приведе на приложена директива, като е, регулярно трябва да, да бъде правен е, преглед. Става въпрос е, наистина за равноправно предлагане на услуги и на стоки и за мъже и за жени. Нещата са ясни тук. Темата явно не е, на пръв поглед не е толкова релевантна за нашия, а, нашата комисия, но сега не искам да кажа, че трябва наистина да се предлагат по-скъпи стоки и услуги на бремени жени, отколкото за мъже и така нататък. Или достъпа, да се облегчи достъпа за майки с детски колички и така нататък. Всички тези въпроси са много важни а, и се надявам всички компромиси утре да бъдат подкрепени. Е, има някакви известни различия по отделните изменения, но като цяло мисля, че становището е отлично. И се радвам, че всъщност нашата комисия не се отказа от това становище. Благодаря сега Майя Килюнен. Благодаря председателю. Благодаря на докладчика за текста. Благодаря за компромисите. Мисля, че всички са удовлетворени от тях. Радвам се, че нашата комисия се занимава с такова становище. понякога има злоупотреби. Трябва да се изкорени насилието срещу жените в транспорта. Трябва да има все повече възможности жени да бъдат наймани в този сектор. Делът на жените не се увеличава, само ако пишем документи. Напротив, имаме нужда от систематични мерки на ниво Европейски съюз. Целта е да има по-голяма привлекателност на този сектор. Има нужда също да не се забравя образованието. Благодаря Янс, благодаря колеги за отличното сътрудничество и благодаря на целия екип. Депутатите не работят сами, работят екипно, винаги. Danke sehr. Jetzt Merci, благодаря, господин председател. Вземам думата от името на колегата Крис Тейлър, който не може да присъства днес, но той подчерта, че становището е добро, че ще го подкрепим. Е редица изменения, по-конкретно за борба срещу дискриминацията на жените, са внесени. Крайно време е да се покаже, че мястото на жените е от гледна точка на сигурността и за залозите в транспортния сектор е много важно. Е, нашите изменения са включени в компромиса и утре ще подкрепим становището при гласуването. Благодаря. Благодаря ви, Мари Красина Дочи. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за свършената работа. Но, сигурно няма да се изненадате, че аз не разбирам доклада по същия начин, по който вие. Тъй като тона на доклада, както и някои от измененията на колегите, ме объркват, защото а, в а, Брюксел единственото, което се прави е да се премахнат разликите между мъже и жени, да се е, борим срещу стереотипите за половете. Равенството между мъже и жени трябва да е нещо естествено, дали е равенство пред закона или от гледна точка на възнагр... трудовото възнаграждение, нещо за което Европейския съюз трябва много да поработи, тъй като политиката тук не е успешна, е, става идеологически перспектива директива, приложима за всички области на обществото. И тук в транспортния сектор е, има такава липса на равенство, че започваме да се притесняваме, че няма повече жени водачи на метро, на камиони и така нататък. А за това трябва повече механизми за равенство между половете и да имаме повече национални, регионални и местни намеси, които са в зачитане на принципа за субсидиарността, който е основен за Европейския съюз. Нещо, което съм казвала многократно. В едно от измененията чета, че Европейския съюз няма достатъчно политики, програми и мандати с положително отношение към двата пола, както и транспортни средства, които да са неутрални, приобщаващи, независимо от пола. Нищо не разбирам от този текст и е, чета друго изменение. Насърчават се компетентните органи да насърчават и подкрепят използването на велосипеди особено за жените, е, чието културен и религиозен происход, както и ендоцентричния мен, е, менталитет не е, предполага предпочитание към този тип транспорт. Трябваше да прочета изречението много пъти, за да разбера какво се иска да ме да кажем тук тук за пореден път говорим за несъвместимостта на исляма с европейските стойности. Но не мисля, че с този доклад ще решим проблемите с ислямизацията, пред които сме изправени. И накрая, тази доста неясна терминология, която използвате, в доклада се говори за липсата на за несигурността в обществения транспорт. Но това няма да е достатъчно, за да се поправи положението с отговорността и липсата на отговорност при такива актове. А тук трябва да си задем и основния въпрос, свързан с сигурността в транспорта и да приемем, че последиците от политиките през последните години и е, с, липсата на достатъчен съдебен контрол са действителната причина за несигурността в транспорта и не с такива доклади, които са с идеологична насоченост, като този на Комисията за права на жените, ще разрешим проблема. Благодаря. Благодаря ви. Май Велепал от Комисията от Генерална дирекция правосъдие. Благодаря. За съжаление, е, няма представител на дирекцията, аз говоря от тяхно име. Няколко кратки послания. Първо, искаме да благодарим на вашата комисия за това, че се занимава с тази тематика. Тя е много важна и се радваме наистина, че ви интересува. Що се отнася до прилагането на директивата, всички държави членки са предприели мерки, за да приложат тази директива. И на този етап не искаме да предлагаме изменения искаме да се ручим върху нейното прилагане. Да събираме данни, да извършваме мониторинг. След това работните документи, които предлага Европейския парламент, е, комисията ще ги погледне. Искаме да направим едно проучване, за да видим е, какво ще е въздействие на предложението. Благодаря. Господин Нилсън има думата. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря за всичко, което казахте. Обсъждахме тази тема за първи път в транспорта. Трябва да се каже, че жените винаги трябва да бъдат включени, независимо от пола. Трябва да говорим най-общо за всички, в зависимост от познанията на хората. Вече 15 години работя по този въпрос и сега решихме да се включваме, да се вслушаме, извинете, в становищата на всички. Трябва да го направим, трябва да кажем каква е нашата позиция и да включваме това дори на местно ниво, дори на, на ниво градско планиране. Включването на темата в хоризонтален план означава, че всички винаги трябва да включват тази тема. Благодаря. Танка благодаря. Гласуването ще бъде утре с което закривам днешното заседание. Ще продължим в затворен състав с координаторите.